Right, good morning. Добър ден на всички. Нека да започнем, за да не изоставаме с графика. Надявах се да изчакаме, докато дойдат социалистите. Тук няма нито един сега. Не смятам обаче, че това трябва да ни пречи да работим. Сега сме на точка 7 от дневния ред междинни мерки за замразяване на активи и разкриване на информация за имущественото състояние на длъжниците при трансгранични случаи. Това е становище към Комисията по правни въпроси. Докладчик е Теодор Столоян. Обсъждаме измененията. Веднага давам думата на господин Столоян. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа съвсем накратко. Има четири изменения, които се предлагат. Препоръчах на моята политическа група да подкрепи и четирите изменения. Вчера вечерта получих позицията на докладчика госпожа Макарти. Разбрах, че тя не подкрепя изменение 4. Предполагам, че това е така поради текста, в който се говори, че не трябва да се разкриват онези активи, които трябва да покриват разходи като основни разходи за живота. За съжаление, госпожа Макарти не е в залата. Разбрах, че уважаемата председателка все още подкрепя своето изменение. Това е единственото изменение, което не получи одобрението на докладчика в всяка страна е много трудно естествено да се прецени какво означава основни разходи за живот. Аз самия не желая да се отхвърля това изменение. Благодаря. Благодаря. Тъй като аз съм вносителката на измененията, по-добре е да се изкаже. Жан Пол иска ли първи да вземе думата? Monsieur euh, la salle étant un peu dégarnie, alors je voulais dire que тъй като е, господин е, е, е, го, е, докладчик, ние, нашата група подкрепя е, на измененията, т.е. ние даваме пълната си подкрепа на е, някой друг иска ли да се изкаже? Добре, аз ще се изкажа тогава. Аз дори не бях докладчик в сянка, но пък внесох изменения. Откъде идват те? Нека да обясня за онези, които не бяха тук по време на предишния мандат. Става въпрос за обвързването на банковите сметки по ирония, изменение 4 е свързано с необходимостта да се покрият основните разходи за живот преди да се конфискуват активи и така нататък. Това, както казвам, по ирония беше изменение на социалистите, което приех от Перванш Берес. В някои страни, вероятно във Франция, това е закон. Та това е предисторията. Приемам казаното от господин Столожан. Той каза, че е много трудно да се определят тези разходи за живот. Аз внасям това изменение, за да се каже, че няма нужда да се оповестява всичко в банкова сметка, а просто да се оповести това, което е необходимо за основния ам, разход на човек. С други думи, основните разходи за живот трябва да бъдат освободени от иземване. Значи трябва да се оповестява онова, което е необходимо за конфискацията, плюс онези 500 евро, да речем, които са необходими за живот, когато има искане за конфискация. За да сме последователни, аз искам да запазя своята подкрепа. Естествено, членовете на парламента могат да гласуват по съвест. Просто исках да обясня откъде идва това изменение. Ще обясня на докладчика къде се крият корените на това изменение, а те се крият именно в предния мандат. В другите изменения просто се казва, че е очевидно, че ако има единен пазар, трябва да има и достъп до трансгранично възстановяване на задължения. По отношение на банковите сметки, казва се, че банките не трябва да разглеждат сметките като някакъв вид а, източник на, на източ, източник за, за покриване на такси, а, а просто да а, работят с тях по определения начин. Господин Столожан, иска ли да се изкаже? Какво обсъждаме сега? от дневния ред. Точка 7. Вие сте докладчик в сянка на Алде. Аз съм внесла изменения, представи го току-що, винаги може да ме подкрепите. Yes, actually I do. This is not unusual. Подкрепям. Добре, значи това не е странно. Някой друг от новодошлите иска ли да се изкаже? Не. Господин Столожан, искате ли да си изкажете отново? Okay, so... Много ви благодаря. Така приключваме по точка 7. Ще гласуваме малко по-късно по тази точка. Преминаваме към точка 8. Изменение на регламент номер 1060 относно агенциите за кредитен рейтинг. Докладчик Жан-Пол Гозе с разглеждане на проекто доклада. Жан-Пол има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз виждам, че всички вече влизат в залата, когато аз започвам да говоря по моя доклад. По време на първия обмен на мнение ми стана ясно, че трябва да се работи за това надзорните органи да могат нормално да упражняват своите функции и а, този надзорен орган ще започне своята дейност на 1 януари 2011 година. И имаше внесени изменения и искам сега да се огранича обаче в рамките на най-важното. Има няколко неща, които трябва да бъдат споменати. Отчасти тези изменения не са много конкретни. Рейтинговите агенции допринесоха до голяма степен за задълбочаването на кризата и обаче други ги използват за да си измият ръцете. причината е, че липсата на анализи са довели до задълбочаването на кризата. Също сега трябва да ни се даде а, възможност да се отървем от рейтинг, рейтинговите агенции, от техните а, експертни оценки. Не трябва да ги а, посипваме с а, злато. Е, те трябва да бъдат регулирани, Комисията в момента се занимава с регламент от 2009 година, но също времено. не трябва да се допуска това банкерите да бъдат изцяло зависими от такива експертни оценки. Ам, може с а, тези изменения да се занимаем по-отблизо. По време на заседанието на координаторите беше взето, решено, беше взето решение да се изготви инициативен а, доклад а, по тази а, тема. Също бе засегнат въпроса и за суверенните дългове. Господин Клинт също изказа, изказа своето становище и а именно, че от 2011 година трябва да се изготви един инициативен доклад, който да а, допълни съществуващия регламент, отнасящ се до рейтинговите агенции. Господин Лене е докладчик също а, така. Аз и то ще се концентрираме върху съществуващия текст. Инициативният доклад, след като а, бъде изготвен, ще бъде предоставен за разглеждане на парламента. На 26 октомври ще бъдат проверени измененията, на 8 ноември също а, така, на 9 ноември ще има гласуване в комисията и през декември ще има гласуване в пленарна зала. Ам, може би няма да се стигне а, до провеждането на тристранни разговори, както беше случая с МВФ. Също трябва да имаме предвид, че Европейския надзорен орган ще се занимава с рейтинговите агенции. Това е първия орган от този род, който ще се занимава с надзор върху пазарите за ценни книжа. Господин Питела. Джани. Presentazione, credo che si tratta di un ottimo... Благодаря, искам да благодаря на а, колегата за неговия доклад. Ние ще работим съвсем открито един с друг, както сме го правили в миналото. Това е едно, едно изпитание за парламента при изготвянето на законодателство, отнасящо се до рейтинговите агенции и пазарите за деривати. Също така политическа воля трябва да бъде проявена, за да може този новосъздаден орган да изиграе своята важна роля. Важно е този пакет, свързан с създаването на надзорните органи, да бъде прият. Ние спечелихме първата дискусия, но това не е последната битка. Трябва да продължим да се борим. Искам да напомня, че в областта на дейностите на рейтинговите агенции се работи също и зад колисите. През 2009 беше съставен един регламент, който да регулира 1060 е номера на регламента, който регулираше функционирането на рейтинговите агенции. Но а, не, ако се ограничим само в рамките на същото законодателство, това няма да е един добър сигнал. Сега относно а, доклада, доклада на ГОЗЕС, член на 8 и достъпа до информация по отношение на структурните продукти. Това е една добра стъпка в правилната посока трябва да се балансира липсата на конкуренция в тази област. И сега преминавам към 36 ти член по отношение на санкциите. И искам да предложа някои промени на внесените изменения. Сега комисията трябва да налагате тези санкции вместо органа за надзор на над пазарите за ценни книжа. Е, така че за да, мога, да може този орган да упражнява по-голям натиск върху рейтинговите агенции, той трябва да разполага с повече правомощия. Ще е добре, ако не се задоволим с минималните изисквания и норми трябва да се създаде един а, правно издържан текст, трябва да има а, ясни дефиниции, свързани с а, полето на действие на този орган и трябва да бъдат заложени конкретни санкции. Когато а, комисията иска да определи вида на тези санкции, то други ще са за това ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и, паз... ценни книжа и пазари, да а, получи тези правомощия. Първо искам да благодаря на <clears throat> колегата, че а, отдели от своето време да се занимае с тази а, тема. Вие знаете, че а, в момента а, тече, текат дискусиите а, за подобни регламенти. Както беше казано, ЕСМА ще започне своята дейност 1 януари 2011 година и те ще упражняват надзор над кредитните агенции. На първо място аз съм съгласен с докладчика, че е, трябва да се даде възможност е, на ЕСМА да поеме някой от, е, не, извинете, да делегира някой от задачите на националните органи, когато въпросите се отнасят до национални проблеми. английския може да бъде прият като език за комуникация, тъй като това е един език, който често се използва. Също трябва а, ЕСМА да има определени задължения <clears throat> по отношение на националните органи. А, аз съм съгласен до голяма част с Жампъл, но има някои точки, по които искам да внеса изменения. Първото се отнася до неговото предложение, че агенциите трябва да бъдат упълномощавани от еми, еминентите за изготвянето на такива оценки, но не знам дали тези 10% от случаите, тези събирането на 10% от събирането на данни трябва да се извършва безвъзмезно. Може би трябва да подходим по друг начин, не с определен процент, 10 или някакво друго, някаква друга цифра. Трябва да създадем стимули. Може би трябва да се промени <clears throat> директивата за изискванията към собствените капитали. Има и специални случаи, е, за които трябва правилата да се формулират по-отделно. Какво ще се случи с рейтингови агенции, които са сертифицирани от национален орган? Трябва ли те да се регистрират наново? Дали регистрацията ще е автоматична след 1 януари или ЕСМА поема този, този сертификат директно от националния орган? И ако е така, има ли опростена процедура в този случай? На трето място, ние не знаем все още колко ресурси и какъв персонал е необходим на ЕСМА, за да може да извършва надзор над рейтинговите агенции. Ние знаем, че в момента човешкият капитал е недостатъчен да се надяваме, че ще има възможност да се намери достатъчно квалифициран персонал и ще е необходимо ЕСМА да е подготвена и с персонал, и с финансови средства, за да може да упражнява своите функции. Има и редица други теми, свързани с кредитните агенции – и ето защо ще се изготви този инициативен доклад. Също ще бъде споменат въпроса за независимостта на финансовата система. Дали в настоящия момент е, един такъв рейтинг е необходим? Когато говорим с агенциите, става въпрос, че този, който поръчва изготвянето на тази оценка, плаща не трябва ползвателя да а, ползва. А, тук стои въпроси с а, конкуренцията, а, как ще решим този въпрос, чрез а, а, фундация, чрез а, а, друг вид кредитни агенции. Жан Пол, италианския ни приятел и всички останали, а, като докладчици Сянка ще дадат своя принос за изготвянето на доклада. Благодаря, Свен Гиголд. Следващия за подозрян. След като вчера проведох един важен телефонен разговор с нашия финансов министр, имах чувството, а, че тази дискусия не е нищо ново а, тук за парламента. Благодаря за проекто доклада на Жан Пол. Той е прав. трябва да се концентрираме върху член 3 още веднъж. При какви условия могат да бъдат делегирани компетенции и права към националните органи от ЕСМА? не е рационално а, когато става въпрос за една малка кредитна агенция, контрола да се извършва а, на централно ниво от ЕСМА. Трябва също да е а, възможно, когато се делегират а, централизирани права, те да могат да бъдат изтеглени обратно, когато това е необходимо. Трябва да има а, по- голяма яснота при формулирането на този член. Иначе съм напълно съгласен а, с а, санкциите в 30, член 36а трябва също да бъдат ясно формулирани. Това се отнася и до член 36б. Трябва да се занимаем с принципите, принципите свързани с регулирането на отношенията с трети страни. А, кои рейтингови агенции могат да бъдат а, разрешени тук на европейско ниво и е за колко дълго, когато тези агенции са от трети страни. Малко съмнение имам, а, когато погледна член 8, свързан с прозрачността. Клинц спомена а, 10%, те са нелогични, тъй като по този начин се ограничава конкурентоспособността. Казва се, че само големи рейтингови агенции ще имат достъп до информацията. Това не е целта на нашата задача. Ние искаме да допуснем и по-малки играчи на пазара. Това, което също е, ми изглежда странно, че поверителна информация да а, бъде публикувана на интернет страница с ограничен достъп. И а, тук не става въпрос за минимал, минимален а, обем от информация, тук става въпрос за а, съществена и важна информация. Искам да говоря още веднъж по този въпрос с колегите и се радвам за нашето бъдещо сътрудничество. Надявам се, че бързо ще се справим с този а, въпрос и след а, това да се занимаем с дългосрочно разрешаване на проблема в рамките на този процес. Това трябва да е наша цел и за напред. Няма нужда да водим 24 на брой тристранни разговори, но трябва да сме наясно с съществуващите проблеми. Right, I haven't got any само аз останах в списъка с ораторите. Представителите на комисията са тук. Ще дам думата след минутка на комисията. Какво искам да кажа аз? Други всъщност говорих по тези теми. Може би комисията може да поговори малко относно разделението на правомощията за санкциониране. За това говори господин Питела, мисля си, че и Марони от гледна точка на надзора може да каже малко повече по темата за прехвърлянето на правомощията. Аз лично искам да има малко по-голяма независимост по отношение на процеса на изпълнение, което е нормално в държавите членки, макар че вероятно ще има проблеми там. В член 24 ми се струва, че няма достатъчно възможност за обжаване от страна на агенциите за кредитен рейтинг. Обикновено не ги обичаме достатъчно, но от гледна точка на правоприлагането и неговите норми е добре да има достатъчно дълъг период за обжаване. Не съм сигурна, че 5 дни са достатъчни. 5 работни дни. Въпросите са достатъчно сложни. Ако погледнем регистрацията, молбите за регистрация, иска се информация от около 1000 страници от по-големите агенции за кредитен рейтинг. Въпросите не са толкова прости и не може да се правят тези такива кратки срокове. И накрая по отношение на оповестяванията, свързани с структурното финансиране, нещата ми изглеждат като картел. Може да се очаква от кредитните агенции да правят нещо, което други не правят. Затова се чудя дали трябва да изминем целият път и да оповестяваме всичко това публично. Чуде се относно този свободен достъп до информация. Не може ли да има някакви бариери все пак? Аз лично смятам, че ако искаме процесът да е по отоворен нищо не е по-лошо от а, един а, вебсайт с а, ограничен достъп. Може да има и други теории. Аз съм готова да обсъдя всичко, което дойде като изменение. А ако никой друг не иска да се изкаже, ще дам думата на комисията и след това на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Много се, е, много се радвам, че и слушах коментарите и че се оказа, че ние имаме е, сходни становища и че правомощията следва да бъдат превър... прехвърлени на ЕСМА на 1 януари 2011 година. Радваме се, че е, броя на измененията е малък и се надяваме, че така ще остане. Ние споделяме също така становището, че има и други становища за свръхразчитането на е, органите и а, е, ние предполагаме, че ще се занимаем с, все още нерешените въпроси. Ние е, сме е, на сходни становища с господин Клин, който ще бъде докладчик по доклада по собствена инициатива. Ще се срещнем е, тази седмица и се надяваме, че ще можем да имаме предложения, за да се решат тези въпроси преди лятото следващата година. Важното е да няма дублиране във всички, в който и да било които и да е теми между двата доклада, защото тогава процесът ще се забави, надзора няма да бъде прехвърлен на 1 януари. В това отношение искам да привлека вниманието ви, че е постигнат го, голям напредък и от съвета. Мисля, че институциите следва да работят заедно не би трябвало да се отваря отново съществуващия регламент. Ние посветихме 5 месеца за съгласуването на регламента между трите институции. Е много важно да не се отваря въпроса, имам предвид въпроса с третите страни и одобрението. Изключително важно е да, се, да не се позволи използването на рейтинги, на рейтингови агенции от по-низко качество. По член 8 много се радваме, че дискусията е конструктивна и ние ще участваме в дебата за подобряването на този член. По наказанията съм съгласна с председателстващата че има редица въпроси във връзка с, с възможността агенциите да вземат недискреционни решения. Именно за това комисията си запазва правото да налага глоби. Съветът разглежда възможности за налагане на автоматични санкции. Ние резервираме позицията си на този етап, но има възможност този въпрос да се разгледа до толкова доколкото, както казах преди, правомощията, които се дават на агенциите, са ограничени. По въпроса за задачите, само малки задачи следва да бъдат делегирани на националните власти. Трябва да се запази централната отговорност. Бихме желали да имаме а, е, институционална последователност на последно място, но не по значение, във връзка с прехода от националните органи към ЕСМА. Идеята не е да се дава нова, а, е, нови правомощия. А, е, ЕСМА трябва да поеме задачите и а, а, надзора, но може би това трябва да се поясни малко по-добре в текста. Председателката, благодаря Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на колегите, които взеха участие в, в дебата. Господин Питела, позволете ми да кажа, че съм съгласен с факта, а, а, с онези, които а, биха искали да се а, преразгледа а, регламента. Именно защото не успяхме да дадем а, а, удовлетворителен отговор, не се решиха някои от въпроси. Мисля, че процеса, а, свързан с, с доклад по собствена инициатива, ще ни даде възможност да си намери а, интелигентни решения. Трябва да бъдем обаче реалисти, трябва да учитаме фактите по казаното от Волф Клинц, доколкото виждам, не сме много далече от успеха. А, мислите, които той изрази, показват ясно колко е добре да се, е, колко е важно да се направи разграничение между регламент и доклада по собствена инициатива. По споменатите от него въпроси, във връзка с агенциите, които са одобрени от националните а, органи. Съществува една междинна процедура а, между това, което парламента смяташе, че е изпълнимо. Ние не бихме желали тези агенции които са одобрени а, от националните а, органи, да извършват едни и същи операции два пъти. Тези агенции не са чак толкова много на брой. Необходимо е да се приложи а, по- а, голямо внимание за, а, е, върху някои нови агенции. Не смятаме, че те а, е, трябва да бъдат използвани като претекст за отслабване на ролята на ЕСМА. ЕСМА следва да осигури последователния подход. И ако се а, позволят изключения от правилата, не, бихме жел... не би трябвало да позволим това да се разпространи много. Не бихме желали правомощията на ЕСМА, за които толкова сме се борили, да бъдат а, отслабени. Да не се самозалъгваме не бихме искали да имаме много а, конкуренция в бъдещето, макар да се подобри ситуацията с капа, капиталите. Не смятаме, че ще има много голяма конкуренция. По простата причина, че страните, които които ам, търсят кредитен рейтинг, винаги ще се обърнат към реномираните агенции. Е, вие знаете, че има четири основни агенции, когато се към които се обръщат правителствата. Същото се отнася и за големите правни фирми. И мисля, че от това, което чухме, има сходимост на становищата, следователно не би било трудно да се постигне споразумение по важните изменения и това, е, което е най-важно, ще ни позволи да спазим срока януари 2011 година, защото не бихме искали да има е, изкривяване на конкуренцията. Благодаря. Календара за процеса е следния. Крайен срок за измененията 13 е октомври. Ще се разгледат тези изменения на 26 октомври. Тук се казва, че те няма да бъдат преведени. Ще има второ разглеждане на измененията на 8 ноември, а гласуването ще бъде на 9 е, ноември, за да може да се внесе в пленарното заседание през декември. Значи 13 октомври крайен срок. Да, тъй като говорим за превод, писмен превод, аз искам да кажа, искам да благодаря на персонала на секретарията, че ние успяхме да направим доклада и всичките преводи ще бъдат на разположение поне, на, на, на, за разглеждането, но тъй като бяхме опрекнати, че няма да можем да бъдем готови с преводи, годините е, Това ще бъде направено поради това, че ние избързахме. Благодаря, казва председателката. Избързахме. Следващата точка от дневния ред е а, е, гласуване. А, е, така че а, спечелихме си 45 минута по почивка. Ще се върнем и ще гласуваме в 10.30. Благодаря. Right. Welcome, welcome back, Добре дошли на всички. Много ви моля, вземете местата си, за да можем да а, гласуваме. Ако обичате, а, включете си картите за гласуване. Ако някой не носи картата си, бихте ли ме уведомили? Всички ли си носите картите за гласуване? Нека да направим проба. Добре, първо ще направим едно пробно гласуване. Много ви моля, господин Фейо. Аз просто исках първо да направя едно пробно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласувайте с да. Открита ли процедурата за гласуване? Не работи. Всъщност таймера работи. Можете ли да гласувате вече? Още двама души трябва да гласуват. Имаме 35 души, които са се включили, 34 са гласували. Добре, ще изчакаме да видим. Сега, гласуваме по доклада на господин Пейо. Докладчика поиска думата накратко. Благодаря, госпожо председател. Това, което бих желала да направя на този етап е да благодаря за извършената работа от различните докладчици в сянка по време на изготвянето на този доклад. Много депутати изиграха важна роля, като се свързаха с мен пряко по различни въпроси, проистичащи от доклада. Искам да благодаря и на секретарията на нашата комисия за направените усилия. И по-специално бих желал да благодаря на секретарията на нашата партия, тъй като водихме много тежки преговори по политически деликатни, щекотливи въпроси. Успяхме да намерим сходимост на мненията с различните групи. Искам да благодаря на, на сътрудниците на ЕНП за тяхната подкрепа по, различни, по време на различни срещи. Непрекъснато уведомявах колегите по постигнатия напредък в нашите работи. На последно място ако парламентът беше отстъпил и ако бихме могли да приключим с този процес по-късно, това щеше да бъде за предпочитане, но все пак трябва да правим нещата тогава, когато а, е възможно. Работната група и Фан Ромпой не са а, си при, свършили още работата и парламента в момента вече може да изпрати едно ясно и силно послание. Искам тук нещата да бъдат съвсем ясни, тъй като тук нещата излизат извън законодателния пакет, внесен от комисията и всеки който ще направи възможно нашия глас да се чуе, а, в Европейския парламент силно и обединено а, е за при... Е, следва да бъде приветстван. Благодаря ви. Сега ще преминем към следващия етап от нашата работа. Ще гласуваме. Първо имаме устно изменение по точка първа, подкрепено от ЕВП, Европейските консерватори и реформатори, АЛДА и Зелените. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Първоначалният текст на точка 2, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменени 80 за, против, въздържали се, приема се, 81 за, против, въздържали се, приема се, 82 с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Това е изменение 83. 82 падна, защото 81 беше прието. Сега преминаваме проекта Компромис А с устно изменение от социалистите, за да се включи позоваване към член 184. коза. Е против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис Б, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение С. Тук имаме разделно гласуване. Първата част е целият текст без думите both и and excessive surplus а втората част е гласуване за тези думи. Кой е за? Първото против възражали се приема се. Кой е за? Второто предложение за против въздържали се приема се. Преминаваме към изменение 94 за против въздържали се, отхвърля се, изменени 95 за, против, въздържали се, приема се, 6 то е включено, преминаваме към компромисно предложение Д. Разделно гласуване, първо без текст particular in the euro area. Гласуваме първата част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Част 2, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че тук трябва да направим електронна проверка. Моля режим на гласуване. А всички ли гласуваха? Край на гласуването. Значи 20 за, 19 против. И така преминаваме към изменение 104 с устно изменение. Кой е за? Против въздържали се приема се. 105 за против, въздържали се, приема се 106 с устно изменение, което е, замества част от текста за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към проекто компромис Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис F. Отново разделно гласуване. Първата част без думите and consulting of social partners, а втората част е с тези е, думи за първата част против въздържали се приема се, част е, втора за против въздържали се приема се. И така преминаваме към компромис Г латинско, отново разделно гласуване. Първата част е без думите. A3 tier и до Landscape. Втората част съдържа тези думи. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение първоначалният текст на приложение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Имко 9, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим. Девето изменение на ИМКО Значи 117 е отеглено. Преминаваме към Инко 10. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Имко 11 е включено. Имаме оригиналния текст и преминаваме към компромис и а, първо, а, първата част, а, кой е за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис J, кой е за, против, въздържали се, приема се. 124 с устно изменение по технически причини. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст за нов ред 14, 125 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис К в две части. Първата част без думите particularly those in the euro area, а втората част с тези думи. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се. Може би трябва да проверим. И то е прието. Компромис L. Коза. Е против. Въздържали се. Приема се. Изменение 131 за против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст, Коза. Е за, против, въздържали се, приема се. Employment 1 за, против, въздържали се, приема се. Employment 2 е включено. Employment 3 е включено. 4 е, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 5 е включено. 6 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Employment 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 е включено. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, включено. 12 е включено. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, оригиналният текст за, против, въздържали се,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 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, мисля, че е прието. Компромис Q с късно молба за разделно гласуване. Значи първата част е от началото, от Establish до Base, втората част е втората половина. Кой е за първата част? Против, въздържали се. Приема се втората част за против, въздържали се. Приема се. Отиваме на компромис R Първата част е от Established до Union Level, а втората част е последната част след е, точката и запетаята. Така че гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис С. Първа част без думите Within the Euro Area кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към компромисите, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 171. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Ю, кой е за, какво да проверим? 171, добре ще проверим. Това е задраскано, не е паднало. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Компромис У. За, против, въздържали се, приема се. 176 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 17 на заетост не е отбелязано. Влиза ли? За, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се. По-добре да проверим по 179. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се, 182 за, против, въздържали се, приема се, имко 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 181 за, против, въздържали се, приема се, 183 е допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се. По-добре да проверим. 184. Отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се, 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проект за компромис В на две части. Първата част без увеличаване и така нататък. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за еврозоната за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс. Устно изменение за заличаване на последното изречение, в което се казва Приемаме ли това устно изменение? Добре, това ще бъде текста на компромис Хикс. За, против, въздържали се, приема се. То беше устно изменение, а не разделно гласуване. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. Имко 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Нека да видя какво става тук сега. Това е устно изменение или е разделно гласуване? Това е разделно гласуване. Първата част е текста без думите CGP, Restructuring, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Ще трябва да гласуваме. Удо. Извинете, госпожо председател в момента а, се получи объркване по а, втората част. Нека гласуваме още веднъж по втората част. И ако обичате, дали плюса или минуса се отнася до зачеркване на текста или до запазване на текста. Не беше ясно по време на второто гласуване е, за какво се гласува точно. Е, и така. Приключихме така или че успяхме да се справим с създадените гласувания, би трябвало да има да няма проблеми сега. Сега първо гласувахме за текста без това изречение. Ако гласувате за, това означава, че приемате тези думи. Ако гласувате против, това означава, че думите не трябва да са в текста. Значи ви искате да се заличи този текст, защото социалистите не искат този текст да го има. Сега ще гласуваме по втората част електронно, защото първата част вече се прие. Изглежда има промяна сега. Господин Фейл, искате ли да си изкажете? Гласуваме по това изречение. E Цитат беше това. Значи, тук има минус от страна на НП за това изречение por aquilo que eu percebi da forma como. Госпожо председател, доколкото разбирам, в първото гласуване гласувахме по първата и третата част на текста, сега гласуваме по втората част. В НП в нашия списък имаме плюс на първата и третата и минус на втората Да, аз всъщност имах само две части. Имах всичко без частта за резолюцията. И сега гласуваме отделно за резолюцията. Това е много важна част от текста. Сега всички са наясно. Нека да гласуваме отново, за да проверим дали искате тази фраза да присъства или не. Значи, ако гласувате за, ако има плюс, това означава, че искате тези думи да влязат. Ако има минус, това означава, че тези думи не трябва да влизат. think that that's uh, pretty obviously that... Очевидно думите няма да се включат. Значи можем да преминем нататък към изменение 208 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст, номер 5 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ЗА. За, против, въздържали се, приема се. Компромис ЗБ. А, за, против, въздържали се, приема се приема се. Трябва да е всъщност, не трябва да е ЗБ, 220 за, против, въздържали се, приема се, 221 за, против, въздържали се, приема се. ZC за, против, въздържали се, приема се, 225 за, против, въздържали се, отхвърля се, ZD за, против, въздържали се, приема се, ZE с устно изменение от страна на зелените за включване на следните думи. След бизнес Taxation. More extensive procedures against unfair tax competition, enlarge automatic exchange of information. So, with... С тези думи. Приемате ли това устно изменение? Никой не възразява, значи включваме тези думи за, против, въздържали се, приема се. ZF на две части. Първата част текста без думите. Втората част са тези думи. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част с думите относно съкровищницата. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 235. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ще трябва да координирам броенето на ръцете, защото то не става както трябва. Бюджет 4 влиза тук, както и 5. Имко 20. За, против, въздържали се, приема се. Имко 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ZG с късно искане за разделно гласуване. Първата част е текста без следните думи. Втората част са тези думи. Не иска да има оценка на автоматичния механизъм за задействане. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. I know they're abstaining. It makes it confusing. That's right, it was rejected. Uh, so we now go on to amend... Отхвърля се. Отиваме към изменение 241 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 18, за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но не е съвсем ясно. Нека да проверим. Okay. Край на гласуването отхвърля се. С един глас. Радвам се, че проверих. Заето с 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 се покрива. Първоначалният текст. Параграф 1-1, номер 7, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ZI. За, против, въздържали се, приема се първоначалния текст, параграф 1, трето тире за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 250 е недопустимо. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се. Становище на Авко в две части. Първата част без следните думи втората част с тези думи. Първата част за, против, въздържали се, приема се. И втората част относно договорите за, против, въздържали се, приема се. Преамбилни точки 1 до 2, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Преамбилна точка 3 от заетостта се покрива номер 2. За, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 2. Um, приема се. Останалата част отпада. Отиваме на преамбилни точки 5 до 13. Първоначален текст. За, против, въздържали се, приема се. Заетост Точка 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Прембилни точки 15 до 33. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 е съвместимо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се.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 ZJ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Заетост С за, против, въздържали се, приема се. Компромис ЗК за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. с Д, за, против, въздържали се, приема се. Проект ZL, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37, за, против, въздържали се, приема се. 38, за, против, въздържали се, приема се. Имко 1, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ZM на две части. Първата част, всичко без думите. Втората част ще бъдат тези думи. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ZN за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Имко 3 за, извинете, покрива се. Трябва ли да гласуваме по първоначалния текст? Първоначалният текст на преамбилна точка И. Преамбилна точка И, първоначален текст. За, против, въздържали се, приема се. 55. За, против, въздържали се, приема се. 56. За, против, въздържали се, приема се. Компромис ЗО. За, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, приема се, авко 1 за, против, въздържали се, приема се, авко 2 за, против, въздържали се, приема се, 64 за, против, въздържали се, приема се, Шестдесет за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ZP за, против, въздържали се, приема се. Компромис ZQ за, против, въздържали се, приема се. Имко и становище на Имко.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 Бюджет А се покрива, бюджет Б за, против. Бюджет Б за, против, въздържали се, приема се. Бюджет С за, против, въздържали се, приема се. Бюджет Д за, против, въздържали се, приема се. Накрая имаме едно устно изменение от докладчика, което се покрива от всички групи за нова преамбилна точка за, против, въздържали се, приема се. По електронен път гласуваме по целият текст с измененията. Начало на гласуването. Си двама за, 6 против, 3 възражали се. Поздравление с господин Фейо. И сега преминаваме към точка 10, което е гласуването по становището Госпожан, по, по становището на господин Столожан. Гласуване на блок. Не, не можем да го направим, защото всъщност може да, направим, може да го направим по всичко с изключение на а, изменение 4. Добре, на параграф 1, кой е за, против, въздържали се, приема си. Изменение 1, за, против, въздържали се, приема си. Изменение 2, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Параграф 5 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за целия текст с измененията по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването 41 гласа за, абсолютно мнозинство. Поздравление за господин Столожан. И толкова за тази сутрин. Не, чакайте. Така. Сега имаме иновативното финансиране на световно и европейско равнище, първа размяна на мнение с докладчика госпожа Подимата. А, хората, които искат да си тръгват, моля, направете го тихо, защото ще дам думата на Ани. Thank you, Sharon. Shall I start? Yes, can, can, can people speak outside if they're speaking, and, and so that Annie can have the floor. Ако обичате е, разговорите навън. Началото искам да подчертая, че е, дискусията свързана с иновативното финансиране и така, повтарям, дискусията, която ще проведе днес за новите фин... финансови инструменти, е една дискусия, която се води не само на европейско, но на национално ниво, а също така и на глобално ниво. Тази тема стана много популярна след разрастването на финансовата криза. Възроди се необходимост е, от е, създаване на нови инструменти за контролиране на финансовите пазари. На първо място трябва да намерим нови средства за е, изпълнението на нашите общи съвместни намерения и цели, например справеното с измененията в климата, за развитието в световен мащаб, както и постигане на целите, от, целите на хилядолетието, целите от стратегията, свързани с развитието на Европа до 2020 година. Темата е много актуална, защото а, трябва да откликнем на а, желанията на нашите граждани така че да има равномерно разпределение на средствата и да се упражнява контрол върху ам, тяхното разходване. Също да има и равномерно разпределение на финансовата тежест. Има два важни показателя, които трябва да бъдат взети предвид и трябва да бъдат взети предвид в рамките на на парламента и на комисията. Първият аспект е свързан с това, че тази дискусия обхваща ам, новите финансови инструменти, а, също така включва и нови амбициозни финансови рамки. Трябва да бъдат изработени тези инструменти, за да се откликне и да се защити интереса на потребителите и на инвеститорите трябва да се гарантира, че финансовите паричните системи функционират нормално, а също така, че е, се предоставя финансиране за е, нови инвестиции. От друга страна, тази дискусия е актуална в рамките на обсъждането за европейското економическо управление. Искам накратко да се спра на историческия а, преглед. Доклада, който се изготвя от парламента, се основава а, на предложения на комисията. Засегнати са тук новите иновационни финансови инструменти, можем да а, е, разграничим три етапа. Финансови инструменти, като а, данъка върху финансовите а, е, операции, както и а, данък върху финансовите дейности, а, както и банкови налози. Вторият аспект финансиране на мерките, свързани с справяне последиците от климатичните а, изменения. И третия аспект иновативни финансови инструменти, свързани с целите за развитието. Има и резолюция, която прие парламента преди една година в тази насока. И а, комисията бе помолена да извърши последваща оценка по отношение на данъка а, за финансовите операции. Но по всичко личи, че в юни в съвета беше представено едно проучване, свързани с нови мерки за данъчно облагане. И беше казано, че комисията тази седмица ще изготви ново предложение. Сред а, приоритетите на бългийското председателство са и тези въпроси. и те ще дадат своя принос тази насока. Също и в рамките на ЕКОФИН бяха заложени тези точки в дневния ред. Има различни категории финансови инструменти с цел инвестиране в иновации. Става въпрос как ще се процедира с приходите от тези данъчни постъпления. Дали ще отидете в първия стъп, първия стълб, където ам, ам, влизат постъпе, постъпленията от а, данъчното облагане на финансовия пазар. Също има различни становища по този въпрос. Има становище и свързано с данъка, който ще се налага върху емисиите от парникови газове. Както вече споменах, част от тези постъпления могат да се използват за постигането на целите за развитието. В последните дни се обсъжда въпросът, свързан с данъка върху финансовите транзакции. Тази дискусия беше проведена и в съвета. Първо трябва да се подчертае, че До сега този, подходът към този сектор беше много позитивен. Но това не е логично, като се има предвид ролята, която изигра този сектор по време на финансовата криза. Дори държавите членки им оказаха съдействие. Е, ето защо аз смятам, а, че е, сега има възможност да откликнем на чувството за справедливост на нашите граждани и освен това а, можем да допринесем за това, да се прекрати практиката с транзакции, които застрашават сигурността на финансовите пазари. Трябва да бъде прекратена практиката с спекулациите и кратките и късите продажби. също така в тази насока трябва да се спомене и нашето скорошно решение, свързано с създаването на а, единен надзорен орган. Най- Добре ще, е, ако а, се постигне съгласие в рамките на Г20 по отношение на а, данъка върху а, финансовите транзакции. Парламент и в а, комисията трябва да изясним а, мерките, които трябва да се предприемат на а, европейско ниво. смятам, че тези постижения и резултати могат да доведат до едно решение на, световен мащаб. Но а, действията не трябва да са само на европейско ниво. Един а, такъв данък върху финансовите транзакции само на европейско ниво ще е изправено пред редица пречки, които трябва да бъдат преодолени. Друг въпрос, който възниква, се отнася до обременяването на европейската конкурентна способност. Когато пазарът е добре организиран и данъците не са толкова високи, нещата би трябвало да вървят добре. Но а, а, ако пазарът а, иска да остане конкурентоспособен за инвеститорите, то тогава ще трябва да се справи с а, редица препятствия. Финансовите услуги са концентрирани в малко на брой държави членки. Можем просто да отбележим, че голяма част от постъпленията от такъв тип данъци трябва да се влеят в такива държави членки, които се концентрират върху такива услуги. Може в този аспект аспект да се а, премахне принципът, свързан с а, географския баланс. Аз смятам, че а, дискусията едва сега започва. Тази дискусия ще се проведе и в рамките на целия Европейския Европейски парламент. Ние очакваме и предложенията на комисията. Трябва обаче трябва да, да подчертаем, а, че подходът не трябва да е разпокъсан. Трябва да се намерят общи решения. А, не трябва да изпускаме нещата от контрол и а, техническите аспекти не трябва да се използват а, като претекст за това, че липсва политическа воля. Тези данъчни инструменти за финансовия сектор може да се изрази в един данък върху финансовите дейности. Има и банкови налози. има и от друга страна данъка върху финансовите транзакции трябва а, да се прави разграничаването между отделните видове данъци. Последните два данъка се отнасят до печалбите. И а, те могат да имат стабилизираща и регулираща роля за тези финансови пазари, които се занимават с финансови транзакции. Ако се насочим върху ам, а, постъпленията, приходи такива данъци, задачата ще е по-лесна. Но от друга страна може така да регулираме пазарите, че да се повиши а, сигурността а, в а, тях. Така че да се забранят сделки, които не допринасят за економическото развитие и економическия растеж. Друг а, важен сектор от а, економиката действа независимо а, от а, екологичните последици, а, които а, този производство може да има. Това не е правилно, не е справедливо когато само определени източници на парникови газове трябва да поемат данъчното бреме. Трябва да се прилага принципът замърсителят плаща. Освен това, трябва да се поощри създаването на повече зелени работни места. В тази насока данъка върху парниковите газове е много удачен. С сегашната съществуваща система тези проблеми не са решени. Трябва обаче при данъчното облагане да имаме предвид и енергопотреблението. Преминаваме сега към целите на хилядолетието за развитие. Има становище от страна на ДЕВЕ, които споделят нашето мнение. Ще има и по-нататъчни дискусии и а, при изготвянето а, на проекта доклада ще имаме възможност още веднъж да се спрем на тези въпроси. Благодаря. Имам няколко заявки. Първо, слушате имената. Ола. Благодаря и благодаря за работния документ, който сте предоставили. Аз мисля, че започваме нов дебат тук или откриваме отново нов дебат. Това е много сложен и труден въпрос. И новаторското финансиране малко ме кара да се съмнявам и трябва да си призная, че не ми харесва тази формулировка. Но ние тук работим по толкова много различни въпроси. Искам да започна да попитам, искаме ли солиден, солидна база в текста. Ако това искаме, необходимо и едно солидно а, данъчно облагане, защото може да, тогава да се из... но тогава ще трябва да се изключи данъка за въглерода и а, схемата за а, търговия с емисии не реши въпроса с а, въглерода, макар че искаме да създаваме а, зелена работна заетост а, а, това не проработи. Харесва ми принципа замърсителят плаща, особено когато летим към Брюксел. Сега по въпроса за това дали се плаща или се подкрепят а, проблемите в развиващите се страни, отново ще трябва да имаме солидна данъчна основа но мисля, и това е основното ми послание, че държавите и а, хората, които живеят в а, тези държави, трябва да се обърнат към собствените си правителства и собствените си парламенти и да кажат, а, вижте, трябва да а, зачетете собствените си ангажименти. Днес е, вече имаме 0,4% а, а трябва да се спази 0,7, което и така и така е много по-низко, е много ниско. И аз мисля, че ако държавите изпълняват своите споразумения а, по а, целите за развитието, това трябва да се поеме от потребителите тъй като няма безплатни обяди. Така че, от моя гледна точка, това са важни а, принципи. Сега по въпроса за данъка, за който всички говорят – вие казахте, доколкото разбрах, госпожо Подимата, че ние не би трябвало да а, с, а, да затъваме в, ли, в технически въпроси. Аз не мисля, че ние ще затънем а, в а, технически въпроси. Нашата отговорност е а, а, да слушаме и унеси, които казват, че този данък ще бъде проблематичен. Господин Трише каза, че той смята, че проблемите са по-масивни, отколкото бенефициентите. И мисля, че това е едно от нещата, за които трябва да по проявим отговорност и да разгледаме не само а, аргументите за, а и аргументите против. И тук, гледайки към госпожа Берес, е, е, ние смятаме, че тук има едно благосклонно отношение към данъците за финансови транзакции. На нас е, това ни се струва малко съмнително. Дори либералите гласуваха за. Тук има тук трябва да се предприеме инициатива комисията да направи едно проучване И също така, тук трябва да се работи на глобално равнище. Това беше въведено от зелените, така че за мен ще бъде по-лесно да гласувам за. Бих желал да знам дали останалите колеги тук смятат, че следва да трасираме пътя в Европейския съюз, като въвеждаме тази, този данък, без да слушаме какво говори света извън Европа и Г20. Ако отговорите да, тогава съмненията ми се увеличават. Но дори този текст, който приехме в комисията по кризите, е трудно приемлив за мен, но в контекста на компромис и желанието на компромис, ние го направихме от групата на либералите. И сега, когато коментираме за банковите Так, си, Това е един добър документ а, за започване на дискусията с всички тези данъци, данъчни сборове, такси, както искате да го наричате. Би трябвало да предприемем един подход, за да разберем в крайна сметка колко ще плати потребителя. Иллюзия е, че ще има специален фонд за схеми за гарантиране на влоговете, специален фонд за инвестиции в ценни книжа и никой не плаща за това. Ние ще платим като граждани, като потребители или като клиенти в банките. За това мисля, че трябва да бъдем предпазливи, но благодаря на госпожа Подимата за интересен документ и накрая трябва да кажа, че ние имаме проблеми, известни проблеми в нашата група. Някои от нас са много за. Няма да ви кажа кои са имената, вие сама трябва да ги намерите, а други са силно против. Така че, вероятно, ще видите и а, подобни тенденции в другите групи, но аз се надявам, че групата ще се обедини и ще застане след вас, но човек не може да е сигурен при либералите. Добър ден! Това беше една шегичка от колегата Оле Шмидт, който описа че не само има широк има много голямо различие в групата АЛДЕ, но и а, че ще има а, старание да се постигне подкрепа в групата на АЛДЕ. Всички разбираме колко е важен този въпрос. За мен важността се състои не толкова в, в духа по-скоро не толкова в а, буквата, а в духа на текста и много ще зависи от духа на дебата в нашата комисия. Всички ние трябва да имаме това предвид. Първият въпрос, който ме порази, когато прочетох работния документ, беше защо ни е необходимо новаторско финансиране. Оле Шмидт каза, че за него това буди съмнение. За мен определено е съмнително, защото новаторското финансиране, както описано тук, се отнася и, е, за е, изобретяването на нови данъци. Мисля, че трябва да бъдем честни в нашата иновативна технология. И тъй като има терминология, е, не би трябвало да се крием зад политическата коректност. Съвсем ясно е, че като имаме предвид данъчните катастрофи в много държави, а хората се стремят да търсят нови данъци. Ще има много люта битка по европейския бюджет в съвета и е съвсем ясно, че има солиден блок държави членки в съвета, които не са готови да платят сметката за някои неща тогава, когато те имат свои собствени национални данъчни трудности. Това е един стимул за новаторско финансиране. На второ място, позволете ми, ако можете, данъчните данъците, е, повишаването на данъците е необходимо, защото институциите са станали толкова, толкова амбициозни, че не могат да платят това, което са замислили от наличните ресурси и именно за това са необходими повече пари. Мисля, че е, докладчик така каза това съвсем справедливо. Това е един политически опит да се накашат група хора за това, че са причинили политическата криза, т.е. банките и финансовите институции ще бъдат обложени с различни данъци и такси, защото се смята, че финансовата криза е по тяхна вина. Аз не съм съгласен с това, но уважавам факта, че това е преобладаващото становище в тази комисия и в този парламент. Именно тук виждам три причини, поради което има хора, които искат такова новаторско финансиране. Не зная дали а, се отклонявам от темата, но се изненадвам, че документа а, не е, се за нас занимава с е, е, спестяването на пари от някои от европейските институции. Миналата седмица видяхме в Брюксел как трябва да има фискална консолидация. Виждаме какво се случва в отделните държави членки. И като политици не можем да си измием ръцете и да кажем, че това не се отнася за нас европейските институции, Европейския съюз трябва да започнат да стягат коланите си. Много възможности има за а, подрязването, за урязването на някои проекти и на някои ведомства, които не са необходими. Моля, не ме разбирайте погрешно. Аз не искам да бъда умишлено провокативен, но има един вечно зелен въпрос за това. Сега, едно от нещата е дали Европейския парламент има нужда от две или три седалища. Европейските институции трябва да станат по-економични. Това е начина за намаляването на натиска а, за повече данъци. Не искам да се впускам в подробностите за данъците по финансовите транзакции днес защото различните експерти, поне доколкото аз знам, смятат, че това ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Определено това е много по-трудна тема, отколкото сме готови да признаем. Налагането на данъци или на такси върху финансовите транзакции е начин да се налагат наказания на банките. Аз не не съм защитник на банките и хедж фондовете. Финансовия пазар беше изкривен и именно за това а, се случи кризата, но ние не би трябвало да удряме банките. Сега по въпроса за еврооблигациите, аз мисля, че трябва да изчакаме Екофин и Европейския съвет да се произнесе по този въпрос. Аз мисля, че трябва да чуем лидерите на Европа. Те да решат въпроса. Еврооблигациите са едно, но условията за тях са свързани с много въпроси. И в заключение мога да обещая на докладчика, че ще има дебат в групата на европейските консерватори и а, реформатори. Не мога да ви кажа как ще, а, какъв ще бъде изхода от а, дебата, но се надявам, че текста ще от, е, отрази становището на работещите хора. Филип Ламбърт. Не съм сигурен, че един текст може да отрази позицията на всички европейски граждани, защото няма една единна позиция в Европа. В началото искам да започна с е, следното наблюдение. Когато обсъждаме економическото управление, май имаме доста депутати в залата. Съжалявам обаче, че няма депутати от ТНП. Най-голямата група в парламента е. Вие сте тук, ама вие не сте докладчик. Това показва, че половината от уравнението не присъства. Трябва да се направи нещо по разходите и по приходите, освен това. Само, че половината депутати в парламента ги няма. Това показва, че няма интерес към този изключително интересен и важен въпрос. Нека да започна с бизнес тематиката. Никой тук не обича данъците сами по себе си. Ако има данъчно облагане, той има основания за това. Има сериозни основания да се инвестира в момента. Има много сериозни инвестиционни необходимости, които не могат да бъдат отлагани. Европа трябва да стане една от водещите економики в 21 век. Ако смятаме, че ще станем водещи чрез намаляване на разходите, то трябва да сме глупци. Значи това означава, че трябва да инвестираме в иновации, научна дейност, инфраструктура. Например, представлете си Европейската суперинтелигентна мрежа за разпределение на електроенергия. Знаем, че от дълго време съществува такъв проект, знаем, че той е свързан с много пари, знаем, че частният сектор няма сам да се справи. В други проекти знаете, че се е провалял частния сектор. Значи, трябва да инвестираме здраво. Не казваме, че това трябва да е само публично инвестиране. Не трябва да има и частно от гражданите, от фирмите, но знаем, че не може само да има частен принос. Значи трябва да се инвестира. Има ли възможност за оптимизация на разходите? Разбира се. И трябва да се вземем с една такава дейност агресивно, но това не пренебрегва и не зачерква необходимостта от инвестиции. По отношение на създаването на нови работни места, трябва да продължим да намаляваме данъчната тежест за работодателите. Не може и е глупаво, когато искаме да създаваме работни места, да слагаме най-високи данъци върху човешкия труд. Не само трябва да се въвежда плоска ставка, трябва да се намали таксата, данъка върху човешкия труд. Трябва данъците да дойдат от някъде другаде обаче, например от а, иновационна дейност. Не става въпрос за наказания на едни хора, а лансиране на други. Става въпрос за баланс. Разходите трябва да са разумни, мъдри и колкото се може по-ефективни. 100% ефективна не може да говорим за 100% ефективност. Аз имам опит от 22 години и малко сте се уморили от а, това цитиране на моя опит, но трябва да ви кажа, че а, не е полезно да се прави нещо такова. По отношение на данъка върху финансовите транзакции, напълно подкрепяме всичко, което се казва. Смятаме, че Европа трябва да изиграе своята роля. Една държава не може да се справи сама. Нека да наречем нещата с фразата критична маса. Пазар, на който има 500 милиона потребители, може да приложи по един устойчив начин данъка върху финансовите транзакции. Естествено, най-важното са подробностите. Колкото сме по опростени в нашите планове, толкова по-добре. Ако въведем нещо сложно, това означава, че ще има вратички, а ние не искаме да става нещо подобно. Между другото, на вниманието на либералите и на екара, прилагането на данъка върху финансовите транзакции може би е най-простия и ефтин по отношение на разходите за прилагане. По отношение на данък върху дохода. Това е доста скъп данък за прилагане, но по отношение на ФТТ всичко това е много лесно и ефтино за прилагане. Таксуването върху енергийните ресурси. Не съм съгласен с това, което се казва, че е, такъв е, данък е, вероятно ще изчезне. Имаме нужда от е, такъв данък, е, за да се инвестират. Е, инвестициите, за да се е, насърчат инвестициите. Двете неща са свързани и то по логичен начин. Когато говорим за новаторски елемент, преминаването към а, ново данъчно облагане, а, на приходите на финансовите институции е нещо новаторско. CCTB е нещо ново, например. Борбата срещу данъчните измами също е нещо новаторско, защото ние не се занимаваме толкова с нея, не я прилагаме на практика. В заключение няколко общи коментара. Първо, не става въпрос само за балансиране на публичните финанси. Става въпрос за конкурентоспособността на Европа. Зелените не споменават много често този термин. Погледнете стотиците милиарди, които Китай инвестира днес. Не утре, а днес. 30 завода за е, възобновяеми източници, добре, други заводи се строят, ядрена енергетика се лансира там, електрически автомобили. Искаме ли Европа да изостане? Аз не смятам, че това е добре и ако искаме да не изоставаме, трябва да сме новатори. Още едно понятие, което много често се споменава в нашата комисия в парламента, става въпрос за равнопоставеността. Приятели, такова нещо няма. Не може да има такова нещо, освен ако няма глобално управление. Знаем, че дори нашите внуци няма да станат свидетели на нещо подобно. Равнопоставеност означава ниво на социална сигурност като китайската. Аз не съм съгласен, че искаме такава равнопоставеност. Ако искаме Европа да е водеща економика, основана на известно социално равенство или социална пазарна економика, ние не трябва да чакаме. Ние трябва да сме водещи, а не да се оставяме да ни изпреварват. В отговор на въпроса на Уле, ще платят ли гражданите? Въпросът е критичен. Тук има два елемента. На първо място справедливостта. Гражданите плащат и то здраво Въпросът не е плащаме ли ще плащаме ли нещо. Ние си плащаме. Ние плащаме и ние, дори евродепутатите, плащаме здраво. Е, всички граждани плащат, и скъпо и прескъпо. Въпросът е, може ли да има по ефективно плащане и по-справедливо разпределяне на финансовото бреме. Тук отново става въпрос за данъчно облагане, за прогресивния данък и отново възниква въпроса облагаме ли когото трябва с необходимите ставки? Финансовия сектор би трябвало да се облага малко повече. Тук не става въпрос за наказание, става въпрос за справедливост. На второ място ефективността. Сигурен съм, че гражданите ще си плащат с удоволствие данъците, ако получават нещо в замяна ако има добра инфраструктура, добро образование, добро здравеопазване. Може ли обществените услуги да се подобрят, ако си плащаме? Може. Да, двете неща вървят за ръка за ръка. Когато говорим за економическо управление, не може да говорим само за разумно харчене. Трябва да следим стрикно за това, че разходите се събират по разумен начин. И накрая, Михал, по отношение на финансовата отчетност, това определено е новаторски елемент и трябва да се даде, ако искаме всеки да си плаща необходимото. Благодаря. Радвам се, че имаме е, тук докладване за всяка една страна. Е, Арлин Макарти. Искам е, да кажа, че вече много от нещата, които иска да кажа, се казаха. Благодаря на докладчика за този работен документ. Темата се обсъжда в парламента. Имаме изменения по бюджета за 2011 година по въпроса за данъците. Комисията по кризите вече гласува и подкрепи един нов данък. Много е важно настоящата комисия да ръководи дебата по отношение на различните условности и подробности въобще как ще проработят нещата на практика. Съгласен съм с Уле Шмидт, когато той казва, че принципно, принципа принципа замърсителя плаща е правилен. Финансовите институции замърсиха системата и сега принуждават данокоплатеца да плаща. Онези, които породиха кризата, би трябвало да поемат последиците. В момента има стабилна вноска в кавички от страна на данакоплаците, това не е отмъщение. Просто трябва финансовия сектор да си поема отговорността спрямо цялостната економика. Това трябва да е в основата на всяка една економическа реформа, за която говорим. Спасяването от страна на данакоплаците за една година е много-много повече от а, приходите, които дойдоха от финансовия сектор към министерствата в Европа. Значи целта на тези данъци е да се наберат повече средства от финансовия сектор, да се накара финансовия сектор да поеме по-голяма отговорност към цялостната економика. Съгласна съм с колегите, които казват, че е, в Европа имаме и конкурентоспособност и трябва да се грижим и за нея. Това не означава, че трябва да се ограничаваме в пълни размери на 100%, но финансовия сектор трябва да си поеме отговорността. По отношение на енергийния данък, знам, че много колеги се занимават с този въпрос, Комисията по развитие. Отново може да се каже, че ако имаше отговорен финансов сектор, то нямаше да търсим средства, с които да подпомогнем развиващия се свят. Финансовия сектор, между другото, извлича огромни печалби от развиващия се свят. Когато говорим за по-широк, по-голяма отговорност, не става въпрос само за европейската економика и за развиващия се свят. Определено. Радвам се, че господин Ламберт говори за въпроса какво искат гражданите, обществото. В обществото много преди нас водят дебати по тази тема. Всъщност, обществото и гражданите плащат два пъти, защото не само искаме от тях да спасят финансовия сектор чрез данъците, които те плащат, ами искаме освен това и да намалят сериозно своите собствени разходи. Аз не съм съгласна, че банките и финансовите е, фирми, е, фирмите от финансовия сектор нямат нищо общо с финансовата криза. Напротив. И сега гражданите плащат здраво и се обръщат към нас, е, за да видят дали ще въведем нов механизъм за таксуване, облагане на данъчните услуги. Някой спомена и въпроса за вратичките – трябва да внимаваме с онези държави членки, които се вземат с а, самореклама и казват, че са за задължителен налог и за данък върху финансовите транзакции. В нашата комисия трябва да сме предпазливи. Значи не може като в Великобритания да имаме налог върху банките, който да носи 2,4 милиарда. В същото време обаче да има помощ за един милиард, така че в крайна сметка да не се печели нищо. Значи трябва да внимаваме какви са данъчните облегчения за една област и какви са налозите за друга област, защото хората не са толкова глупави. Не може с едната ръка да се дава, с другата да се взима. Трябва да кажем, че когато се прави нещо, то наистина се прави. Не можем да кажем, ето, налагаме данъци и налози на банковия сектор, обаче от друга страна правим данъчни облегчения. Настоящата комисия трябва да прояви стрикност и да разгледа своята отговорност в този дебат. Гражданите плащат своята данна, трябва и финансовия сектор да започне да прави това, макар че в момента това не става. Благодаря. Преванш Берес. Много от нещата, които бях, исках да кажа, бях казани. Вече ще се опитам да бъда кратка в известен смисъл на доклада на Ани Подимата и презентацията, която тя направи там, се отнася за финансирането, за иноваторско финансиране. Тук се за нас се засягат въпросите на данъчната политика по въпрос въпрос за данъчните е, е, промени, те не се уреждат чрез иновация. Първият документ, който е пред нас, показва ясно, че новаторското финансиране не е само данъчен въпрос. Тук се включва възможността да се финансират потребностите на Европейския съюз. Необходим е този дебат поради ситуацията в публичния и в частния дълг. Необходимо е да се финансират публичните и частните инвестиции, които са ни необходими, за да можем да отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени. Тук говорим за дългосрочни инвестиции, които ни дават възможност да променим начина си на живот, да отговорим на предизвикателството на застаряващото ни заселение. Това е нещо, което не можем да направим с наличните пари. Същевременно обаче ни е необходимо да се замислим за какво а, се а, налагат данъци. Те преследват две цели. От една страна, те са източник на средства за финансиране на инвестициите, които следва да правим и които са необходими за цялата общност, но също така те имат и аспект на преразпределение и а, това второто за мен е много а, важно аз оставам с впечатлението, че това е нещо, за което не се позволява да се говори, че това е някакво табу и а, трябва да се разгледат всички а, цели. Може също да се добави една трета цел, а именно да се премине от а, данъчно облагане на, на труда към данъчно облагане върху капитала. Трябва да се гледа и този елемент на преразпределението. Най-ефективният елемент на финансирането е данъка върху финансовите транзакции аз може би ще бъда по-амбициозна от това, което беше казано от Оле Шмидт. Мисля, че това е нещо, което си заслужава да бъде включено в доклада. И когато говорим за данъка за финансовите транзакции, много все още остава да бъде направено. Министър, председателите се са постигнали съгласие, но когато се слезе на нивото на финансовите а, министрите не са непременно много ентусиазирани да се крият зад технически съображения, но ние трябва да кажем, че не може да се откаже увеличаването на банковите резерви, не може да има пари, те следва да бъдат мобилизирани, за да се финансира економиката. И това е диалога, който следва да водим с тях. Има и дебат също така който не би следвало да а, а, се предприеме доста прибързано. Говоря за данъка Тобин, дали това ще бъде източник на финансиране за държавите членки дали той се отнася изця... предимно за инвестиции на европейско равнище. Изправени сме пред всички тези възможности, следва да ги разгледаме внимателно. И а, любимото ми решение би било да се използват за финансиране на бюджета на Европейския съюз, но не съм сигурна дали всички биха се съгласили. Сега по въпроса за зелените данъци или данъците върху въглеродните емисии, това ще ни даде възможност да стигнем целите си, да намалим енергийната зависимост, да се борим по-добре с климатичните проблеми и всичко това да става едновременно. Така че ние а, изпълняваме данъчните си цели, но какво можем да кажем за социалната справедливост? Мисля, че тук можем да добавим един друг стълб, който в доклада по кризата мисля, че не стигна до крайния текст, т.е. че трябва да има един енергиен щит щит, нещо като енергиен щит. И ако ще се въведе зелен данък или както искате да го наречете, трябва да сме сигурни, че ние не наказваме най-бедните в обществото, защото именно най-бедните в обществото трябва да се справят с, с проблеми като които а, издръжката на домакинството. Ани Подимата също така говори за, за еврообликации. Мисля, че трябва да почнем да ги използваме като финансов инструмент, за да се опитаме да финансираме инвестициите, които са ни необходими. Споделям идеята с Филип Ламберт, че ако ще хармонизираме данъчната основа, тук това може да се окачестви като новаторско финансиране. В общи линии необходимо е да подкрепяме идеята и накрая преразглеждането на директивата за банковите данъци. Тук също има новаторски аспекти, които могат да бъдат включени, например идеята за това, че а, тръстовете също така би следвало да бъдат обложени и всъщност имаме един много дълъг списък от нещата, които Ани Подимата иска да се включат. А, имаме нови е, оратори, Удо, чувате имената, няма да можем да им дадем толкова много а, време и комисията естествено може да ни каже а, нещо по а, а, оценката на въздействието. Удо. Благодаря. Аз ще се огранича в рамките само на няколко неща. Ако информацията, която имам е правилна, то Европейския съюз разполага с Европейския съюз и държавите членки са предоставили 20 до 30% от БВП, не от държавния бюджет, на разположение за, за оказване подкрепа на финансовия сектор. Ако моите данни са верни, 60% от тази сума е изразходвана, 60% от съответният БВП. Колега Штрецек, Въобще не стои въпросът дали някой трябва да бъде санкциониран. Е, Същинският въпрос, който стои е, е колко още е, искаме да продължава това финансиране от страна да накоплатеца. Още колко може да искаме това от него. Ако отидете, е, колега, в ваш избирателен район или в някой друг, трябва да разясните следния въпрос. Когато тази сутрин си купихте един круасан или чаша а, е, чай или чаша кафе или сега когато отидете а, е, да, за, да обядвате в стола, защо трябва да а, платите ДДС, а, и защо а, за чашата кафе или чай трябва да а, плащате а, а, данък върху оборота. А, а чрез тези финансови транзакции се а, генерират милиони. А, и по този начин милиони евро а, циркулират в Европа без да подлежат на облагане. И как може да убедите хората? И ако убедите обикновения гражданин, че това е справедливо, за това, че за, за обяда си, за чашата чай, той трябва да плаща данък върху а, оборота, а за милионите, които а, се въртят, а, не се плаща нито стотинка. Е, тази тема не е единствената интересна. Имаме много а, интересни теми. Но въпросът е кой ще плати следващата криза. И този, който провокира кризата, кога ще плати и как ще плати. Сигурен съм, че има много хора на тази земя, които се интересуват от този отговор, също така и нашите граждани а, в рамките на Европейския съюз. Дали трябва да поемем ръководната роля? Смятам, че отговорът е да. Но господин Ламбърт а, не е наясно как точно ще изглежда това. Ще видим съветът като се е, върне от международната среща, както Европейската комисия, и като ни каза, че времето е било лошо и другите не са искали е, да ги подкрепят, и че е било много трудно, и че те са в една трудна ситуация, защото не знаят какво точно трябва да се случи, че а, ще инициират още едно проучване, защото е лошо, ако не направим нищо. Е, такива дискус, дискусии се водят в а, пленарна зала. И, и аз а, вече не съм готов да участвам в а, а, такива дискусии. А, и ако тази комисия, нашата комисия, иска да излезе пред гражданите и да докладва за своята а, дейност, трябва да се каже всичко. И всички трябва да кажат, не само моята политическа група, не, ние не сме доволни и нашите граждани, нашите избиратели са на друго мнение. Аз съм за това Европа. Европа да поеме ръководна а, роля, Европа да покаже, че ние а, имаме а, умствен потенциал, ние имаме желание и коража да предприемем действия. Нека да работим и активно за изготвяне на доклада на госпожа Подимата. Интересно е да се види кой проявява интерес е, и, е, и кой не. Нека да окажем съдействие да, за изготвяне на този доклад и да откликнем на нуждите на нашите избиратели. Грация, президенте. Credo di poter essere molto breve. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да бъда съвсем кратък. Мисля, че подхода на колегата по димата е отличен. Много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани. Имаме обаче един политически въпрос, който е свързан с, с заключенията, които направи УДО. Хартфел на 11-12 ноември, ако не се лъжа, ще се проведе заседанието на Г-20 в Сеул. И въпросът ми е какви правомощия ще има Европейската комисия и европейските правителства, които участват в срещата на върха в Сеул, какво ще могат да използвате в дебатите по иновативното, по новаторското фи, е, финансиране и особено по данъците. Задавам този въпрос, защото доколкото разбрах от дебата до този момент, а, по въпроса за данъка върху финансовите транзакции, всеки се крие зад някакво алиби. Всички казват, да, ние бихме се съгласили, но други не се съгласяват. Или ще има глобално споразумение, или никакво. И въпросът ми е, може ли Европейския парламент и нашата комисия на базата на нашите обсъждания до този момент през този парламентарен мандат и на базата на документа на колегата Ани Подимата, можем ли да започнем да изготвяме правомощие на комисията за нейното участие в Г20, защото от друга страна а, има ангажимент да се работи по новаторското финансиране и по данъка по върху финансовите транзакции. Това може да бъде отправната ни точка. И нещо, което ни припомни Удо, което е много важно за всички нас. Всички ние разбираме, че финансовите пазари работят много по-бързо от нас. И как какъв отговор, каква реакция можем ние да имаме към явление, което знаем, че е много а, разпространено като някои видове търговия на финансовите пазари. Не би трябвало да прибягваме към а, е, наказания. Нека да сме сигурни, че пазарите работят по-добре, отколкото работят сега. Благодаря, Антони. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да поздравя нашия докладчик. Документа на този етап е доста ефективен. Няколко коментара. Няколко думи по отношение на економическата и финансовата криза и необходимостта относно открита економика. Когато погледнем кризата, струва ми се, че основната идея е, че кризата показа, че за известен период няколко а, лица, ограничен брой, са натрупали огромно богатство на гърба на останалите и сега те трябва да поемат, останалите трябва да поемат цената. Ако погледнете средствата, които са натрупали някои хора възоснова на структурата на системата, сега се вижда, че заради тази система всички останали хора плащат. По отношение на економическото управление, няма съмнение, че имаме нужда от набор от правила за управление на тази система, системата на економическото управление. Въпросът за еврооблигациите е изключително важен и трябва да се запитаме дали вътрешния пазар може да продължи с тази липса на фискална оптимизация. Фундаментален избор трябва да се направи тук. В финансовия свят има значителни промени сега и трябва да се пригодим към тях. Ако Финансовата система има за цел да подкрепи реалната търговия. Трябва да видим какви точно данъци трябва да се налагат, но ако има не стимулиране на реалната економика, а печалба произведена по някакъв друг начин, то тогава подходът трябва да е съвсем различен. Трябва да определим общи цели по отношение на данъчното облагане на различните сектори, ако искаме да намерим и нови ресурси. Eh, Не трябва да продължаваме както сме действали до сега. Трябва да променим нещата. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Имахме резолюция през март, където искахме оценка. Чуде се дали може да ни дадете допълнителна информация относно настоящото положение. Моля да не говорите твърде дълго, защото искам да дам възможността на госпожа Подимата да отговори на тези интересни коментари. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че службите на комисията работят активно по отношение на тези инструменти за новаторско финансиране. Много работим по въпроса. Искам да ви напомня, че комисията обяви едно съобщение относно облагането на финансовия сектор, където комисията ще даде своята позиция по цялата тази тема. Благодаря. Благодаря. Ани, има думата. Е, Ευχαριστώ, Σάρων. Ήθελα πρώτα απ' όλα να Първо, искам сърдечно да благодаря на всички колеги, които изказаха своята позиция. Дискусията е много конструктивна, предложенията са много полезни. Трябва да е така, когато се а, обсъжда един а, въпрос, а, който провокира различни реакции. Аз искам да изразя следното становище. Ние все пак имаме а, една обща основа, върху която можем да градим. Това го казах и в уводните си думи. Всички колеги също така подчертаха, че а, дискусията Дискусията е много важна. Дискусията е свързана с а, новите финансови инструменти за инвестиране в а, иновации. А, се води от а, всички а, депутати. А, спомена се и економическото управление. Стои и въпроса а, какви инструменти трябва да се създадат, свързани с упражняването на надзор върху а, тези данъци. Когато се обсъжда въпросът за въвеждането на данъци на европейско ниво, мненията отново се различават. Ние говорим за по-тясно политическо координиране каква политика да се провежда в еврозоната, но това възможно ли е без да се посегне към инструменти за данъчно облагане? Постепенно трябва да започнем да говорим за хармонизиране. Първо, данъчните приходи, които а, да откликнат на една специфична економическа ситуация, а, ситуация, а, при която а, националните бюджети са поставени под а, натиск. И никоя от държавите членки не не а, изяви желание да увеличи а, своите вноски по време на дискусиите за а, бюджета. Относно стратегията, а, свързана с Европа до 2020, до 2020 година. Бяха приети а, пакети, свързани с а, борбата с климатичните а, изменения. А, има възможност за създаване на нови зелени работни места. Но как да бъдат изпълнени тези амбициозни цели? искам да кажа, че тези финансови инструменти за финансиране в иновации могат да запълнят една много голяма пропаст. Също трябва да обсъдим и въпроса, свързан с еврооблигациите. Това ще е една важна тема, която трябва да бъде включена в дневния ред. може би не трябва винаги да посягаме към традиционните средства. Не традиционни, които а, биха били в ущърп на иновациите. По отношение на данъците още нещо искам да спомена. Има определени условия, а, които трябва да бъдат а, създадени, а, а именно, че а, трябва да има справедливост а, при определяне на обема на вноските. Не трябва някой да бъде несправедливо а, облаган. Не трябва да има а, отделни държави членки, които а, да поемат а, лъвския пай от а, това данъчно а, облагане. Трябва да имаме предвид, че през последните десетилетия редица изследвания показаха, че финансовите операции наистина са се увеличили драстично. И това а, голямо покачване на броя на операциите не е намерил своето отражение в съответното развитие на економиката. Така че не, не а, трябва да продължаваме да обременяваме с данъци тези, които плащат сега. Трябва да се обърнем към тези, които а, не ги плащат. И а, трябва а, самите приходи да бъдат разпределени по-справедливо. Uh, благодаря. Е, дебата беше много интересен. Радвам се, че ни стигна времето. Е, проекто доклада ще бъде разгледан на, 12, е, на 8 ноември. На 12 ноември ще бъде обсъдено на заседанието на 30 ноември на 24 януари ще се разглеждат допълнително на 25 е, е, януари ще се обсъжда и ще се гласува в е, нашата комисия, за да може на 2 февруари да се внесе в пленарното. Имаме много идеи, по които да работим. Благодаря ви и се надявам, че отново ще се видим днес след обед.